че той се включва в Алианса на социалистите и демократите в Европейският парламент. Сега започваме с гласуването. Първо по докладът Винклер. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Докладът Де Кастро. Гласуваме поименно с картите. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравявам господин Декастро, поздравявам и господин Винклер, чието доклад също се прие с голямо мнозинство. Сега, последващата точка. Докладчикът поиска думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Днес гласуваме този доклад, защото имаше голямо закъснение а, а, в оценката относно общата политика в областта на риболовна. Имаше над 600 изменения, внесени от депутати към моя доклад за експлуатацията на рибните ресурси. Доклада ми може да изглежда като чисто технически въпрос, но има много, няколко важни послания, които се крият в него. Той беше одобрен единодушно в комисията по рибол... рибарство, нещо, което не е обичайно. Достъпът режимът на 12 мил, зоните от 12 мили трябва да бъдат запазени в бъдещето на нашата политика в областта на рибарството. Тъй като а, режимът, а, неговия срок изтича в края на тази година и комисията единодушно се съгласи, че не трябва да се допусне това тази, тези 12 мили, тази а, зона от 12 мили е в основата на политиката в областта на рибарството на Европейския съюз. Тя съществува вече 10 години. Продължаването на този режим до, е до 2014 година и с това ще видим каква новата политика на областта на рибарството ще по, по, до ни донесе. Европейската комисия приема, че управлението на рибните запаси в рамките на тази зона от 12 мили е общо взето успешно. Ако извлечем полуките от всичко това, става ясно, че държавите, които имат развита е, риболовна промишленост добре управляват, е, добре управляват е, своите рибни ресурси. Мисля, че има основание в бъдеще да помислим за увеличаване на тази зона от 12 мили, която е в сила сега. Гласуваме поименно по този доклад. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Ще почакаме. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Okay. Thank... I congratulate the Поздравявам докладчика. Докладът на Морейра. Господин Морейра. Ще горе кратко. Имам нещо важно, което трябва да ви кажа обаче. Първо, като докладчик, призовавам ви да подкрепите споразумението, защото то е добро. И трябва да приветстваме сключването на подобни споразумения. Но, докато ви призовавам да одобрим споразумението, ние трябва да кажа, не приемаме решението на съвета по този въпрос. Защо? Защото там има клауза, която включва е, комитологичният механизъм чрез е, разследване, което значи, че е, съветът може да отменя предложение на комисията във връзка с прилагането на това споразумение. Според мен, парламента не трябва да приеме съветът да решава едностранно по нещо, което по дефиниция трябва да е, бъде предмет на съвместно взимане на решение. По този начин съвета злоупотребява с комитологичната процедура, за да може едностранно да контролира прилагането на това споразумение. Затова нека бъде съвсем ясно, че ние в никакъв случай не приемаме проекто решението на съвета по този въпрос. И ако това проекто решение остане непроменено, надявам се, че няма да бъде така, но ако остане непроменено, ние е, това не трябва в никакъв случай да бъде прецедент е, за бъдещи международни споразумения. За жалост, тук няма представители на съвета, но съм сигурен, че е, това послание ще стигне до тях. Благодаря. Гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. Поздравление за докладчика. Докладът Дева. Господин Дева. Благодаря, господин председател, че ми давате възможността да благодаря на колегите в нашата комисия и в парламента за това, че този доклад беше предвижен толкова бързо. 15 000 души ще умрат от глад днес. Само за да ви покажа за какво става дума. Това е целият парламент с всичките си служители, целият съд и неговите служители, омбудсмана и всичките му служители, една трета от Европейската комисия. населението на света ще се отвои и ще стигне 9 милиарда. И, и а, ще трябва да има двойно повече храна, за да се хранат всички тези хора. А, сегашното производство на храна е недостатъчно. Новата конвенция, която ще приемем днес, създава нови начини за продоволствено подпомагане с, за местни закуп, за, да се закупува от местни лица, да се дават а, хра, ваучери за храна на развиващите се страни и така нататък, за да може да се помогне тяхното изхранване, да може да се помогне на земеделието в развиващите се страни. Благодаря на всички, които работиха опорито за подготвянето и придвижването на този доклад, с който се надяваме да спасим много голям брой хора от гладна смърт. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Поздравление, господин Дива. Доклада Бауер. Докладчика помоли за думата. Благодаря, господин председател, че ми давате тази възможност, тъй като нямахме разисквания в пленарната зала. Аз бих искала да добавя някои кратки бележи. Предложената директива трябва да замени решението от 95-та година за консулската защита на граждани от Европейския съюз чрез консулските и дипломатическите представителства в рамките очертани от Лисабонския договор. Член 23 от Лисабонския договор предвижда всеки гражданин на Европейския съюз на територията на трета страна, където няма свое национално представителство, а, да има консулска и дипломатическа защита от останалите. Тук не говорим за обичайни а, ситуации, загуба на паспорт или пък гражданин пострадал от престъпление, заболяване или дори смърт. Тук говорим за кризисни ситуации, извънредни ситуации, в които гражданите на Европейския съюз могат да търсят консулска и дипломатическа защита. евакуацията или други извънредни мерки, които се налагат, трябва да обхванат всички граждани на Европейския съюз в трети държави. Тази отговорност се поема от делегацията на Европейската комисия на съответното място. Това е прекрасен пример, който показва, че повече Европа не означава повече Брюксел и повече бюрокрация, а означава повече закрила за гражданите в трети страни, които се озовават в кризисна ситуация или в крайна несигурност. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за участието им в доклада и призовавам всички колеги да подкрепят предложението. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Доклада Бастос. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Честито на докладчика. Доклада Болс. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Гласуването е по електронен път. Отхвърля се. Мистер Камински. Господин Камински. Господин председателю, мисля, че е неприемливо да гласуваме за а, човек, чието а, име не се вижда, когато гласуваме за лица, а, би трябвало да гласуваме тайно, а тук дори не видяхме на екрана нейното име. gli uffici mi dicono che abbiamo rispettato pienamente la procedura per cui il voto è Бях а, уведомен, че изцяло сме спазили процедурата. А, вотът е действителен. Продължаваме. Емендамент 1. Who is in favor? Who is against? Изменение 1. За против въздържали се. Приема се. Сега за а, доклада като цяло за, против, въздържали се. Приема се. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Честито. Кого поздравя? The following point Следваща точка за, против, въздържали се, приема се. Честито. Докладът Шнайбер Ястра. Параграф 3. За, против, въздържали се, приема се. 23. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Да проверим ли искате? Разбира се, моля гласувайте. По електронен път гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ще проверим, разбира се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 107. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 110. За, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 115 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 116 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 122. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Господин Кортес Ластра. Не? Заповядайте. Благодаря. Изменението е както следва. След думите проституция и секторизъм. Добавяме думите, като се запазят правата на жените на достъп до легитимни технологии и услуги. Никой не е против. Окей. Okay. I'm sorry, honorable... Извинявам се, господин Кортес Ластра, не е възможно а, това устно изменение да бъде поставено на гласуване. 144. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Хайде да проверим. Моля, гласувайте. The vote is closed. Approved. Приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим. Ще проверим. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Приема се. 148. Първа част. За. Против, въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против, въздържали се. Приема се. Проверяваме, разбира се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С много голямо мнозинство се приема. 18 за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Кашман. Благодаря, господин председателю. Преди това важно гласуване, моля ви, помислете си за огромното а, мнозинство от мъжете, които се изправиха в тази зала против правата на жените. Благодаря. Okay, okay. I, I, I give... Uh, Добре, Добре, ще дам думата само на господин Мичел и край. Заповядайте. Аз се изправих, защото 200 милиони жени липсват от статистиката на световното население поради а, правото а, на аборт. Ние не искаме да се прекрати правото на живот, само защото са жени. Благодаря. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравявам докладчика. Приятен обяд!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 Please, please, please. Colleagues. Herr Präsident, ich will nur kurz festhalten, dass meine Maschine zwischendurch... Господин председател, позволете ми е, да обърна внимание на факта, че е, апаратурата за гласуване на моето място е, понякога работи, понякога не работи. Би трябвало да се извърши проверка. Добре, ще информираме техническите служби, казва председателят. А сега... Преминаваме към обясненията на ВАД.